Ирландия. Довиждане, госпожо Георгиева. И сега бивша наша колега ще вземе думата. Merci. Euh, euh, Благодаря. Започваме дебатът с изказване на госпожа Кречо. Благодаря, уважаема госпожа председател, уважаеми депутати. За мен е голяма отговорност и чест да е, говоря пред вас относно процеса, мирния процес в Северна Ирландия. Това е процес, в който, са, в който участват правителството на Великобритания и на Северна Ирландия. Те през много години, от, от много година ни започнаха този мирен процес. През 1993 година те подписаха декларация. Европейския парламент и Европейския съюз приветства декларацията, защото той осигурява прогрес в региона, включително и използването на структурните фондове. През този период Европейският съюз и неговите институции и консултативните органи следиха мирния процес и това е нормално, защото Съюзът е пример за мирно промиря... промиряване базирано на економическа интеграция. Но наскоро в Северна Ирландия имаше изблици на насилие. Жак Телор каза, че комисията ще се ангажира с процеса на помирение. Под процесът бе подкрепен от Европейския парламент. Комисията предложи пакет за процеса на помирение и социалното и економическо включване. Иновативен иновативна програма за подкрепа, която бе подкрепена от парламента, бе приета през 1995 година. 2,3 милиона хора участваха в тази програма. През 2014 година Европейският съюз даде 1,3 е, милиона за помирителната програма. Някои от средствата дойдоха от държавите членки. Подкрепени бяха проекти в економическата област, образователната област. област. Процесът е, се характеризира с, дългосрочн, с, дълго, с дългосрочна перспектива държавите членки одобриха нова програма за помирение и умиротворяване. 130 милиона евро ще е задължението на Съюза. Уважаеми депутати, тези програми постигнаха много положителни резултати. Един от много важните елементи, както казах, е, че е, тук са включени две държави членки на Съюза. Програмата програмите не, нямат цел, е, краткосрочна цел. Това са стратего, страт, стратегически програми, които се съсредоточават върху трансгранично сътрудничество. Има много добри положителни резултати, както в Северна Ирландия, така и в граничните области. Един милион хора усетиха непосредствено подобрение на жизнения си стандарт. П, възвърнато доверието между хората. Доказателствата показват, че програмите допринасят за предотвратяване и преодоляване на предразсъдъците и допринасят за създаване на ново общество, те изграждат положителни отношения на местно равнище и помагат на хората да преодолеят бъде, миналото. 5000 е, хора в региона участваха в различни семина, семинари. Над 40 000 хора участваха в помощ за жертвите и пострадалите от насилията. Това са проекти, които искат да дадат на младите хора възможността да преодолеят насилието и размириците. Хората на място трябва да поемат отговорност за мирния процес. Те сами трябва да намерят решение на проблемите. Това са основните цели на програмите. Но ето, Европейският съюз взе решението да продължи тези програми през 2014 година, което сочи, че още много има какво да се постига. Както знаем, многогодишната финансова рамка за 2014 и 2020 година включва програмите, които, си, които, които желаехме да бъдат включени по отношение на мирния процес. На 22 септември бяха одобрени тези програми. Новата, новите програми ще дадат възможност на младите хора от Северна Ирландия да намерят смисъл в своето бъдеще, да намерят смисъл в живота в едно по-толерантно общество, да преодолеят омразата от миналото. Комисията ще се занимае и с чувствителните въпроси. Ще работи с всички политически партии, които ще подкрепят програмите. Много е важно, че програмите не са единствения израз на европейската подкрепа за ми, към мирния процес. Около 350 милиона евро бяха отделени през последните десетилетия от Международния валутен фонд те бяха отделени именно за подкрепа на, милния проц... на... за мирния процес. Господин Парозо създаде междудисциплинарна група за действие, която да подкрепи мирния процес в региона. Има група, която е създадена в комисията. Аз отговарям за нея. 80 представители на представители на 80 генерални дирекции от комисията участват в тази група. От този месец започват действията по тази програма виждам една положителна реакция на доклада, който представихме за нашите дейности. Петър Робинсън и господин Магинес от Ирландия също се изказаха положително. Нашата дейност в този смисъл, в тази посока ще продължи. Благодаря, госпожо комисар. Сега преминаваме към изказвания от името на политическите друми. Давам думата на господин Кели от името на НП за две минути. Като докладчик за Международният фонд за Ирландия от миналия мандат и ръководител на моята група в рамките на НП, за мен е удоволствие да представя тази резолюция за мирния процес в Северна Ирландия. Искам да приветствам комисаря, бивш колега Удоволствие за нас е, че сте тук. Несъмнено, мирният процес в Северна Ирландия е нещо като чудо. Хората, които се мразеха, искат да завгърбят миналото, да и намериха решения, създадоха асамблея и изпълнителен орган. Европейският съюз заслужава похвала за това. Господин Никълсън участва в този процес и той може да даде свидетелства за това, колко важен беше този процес. Имаше застой. Надяваме се, че тази резолюция ще стимулира заинтересованите страни да намерят решения господин Магинес, господин Роменсън, всички заявяват, че Европа е приятел на Северна Ирландия. Затова е важно да представим тази резолюция. Хората в Северна Ирландия искат мир. Аз Бях наскоро там, за да видя как се развиват проектите и на място хората искат всичко това да продължи. Много важно е всички политици да се обединят по въпроси, които остават все още нерешени и да ги разрешат. Благодаря. Господин Кели има въпрос по процедурата синя карта. Приемате ли? Да. Приемате ли синя карта? от господин Етерич. За 30 секунди, господин Етерич. Благодаря. Съгласен съм с всичко казано от господин Кели. Искаме нещата да се придвижат напред. Има някои изостанали неща. Съгласен ли сте? Бърмингъм. Той е в мой избирателен район. И все още има семейства, които не знаят кой е извършил атентата. Бихте ли ми помогнали а, тези хора да получат най-сетне окончателен отговор? Господин Кели. Да, въпроси, свързани с наследството, трябва да се разрешат. Това се прави и ще продължи да се прави, тъй като всичко това е част от цялостния процес за мир. Хората трябва да, да обмислят какво се е случило и да осигурят мир и справедливо за всички заинтересовани. Не може просто да се раздават а, такива констатации в а, Европейския парламент, а, които понякога са неоснователни. Господин Морая за две минути. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да приветствам е, госпожа комисарят, която е изтъкна член на моята политическа е, група. Аз бях един от авторите на съвместния проект за резолюции и се гордея с това. Тук в Европейския парламент всички ние искаме да има трайно решение на конфликта и пълно изпълнение на споразумението от е, разпет и петък. Мисля, че тази съвместна резолюция ни напомня за това, че и имаме добър пример за решаване на конфликти. Разбира се, това е много важна част от историята на Обединеното кралство и е, Ирландия и Северна Ирландия. След малко ще се изкаже господин Никълсън. Разбира се, ние сме работили с партиите в Северна Ирландия и Ирландия. Имаме чудесни взаимоотношения с Северна и с Шинфейн. Имаме е, много добри примери за помирение. При всички случаи бихме искали в тази резолюция да се каже, че въпросите да се решават, да се постигне цялостен напредък. По пътя имаше, възникваха редица проблеми, които изискват деликатни преговори, напредъкът се запазва. И, напред, и той трябва да продължава, за да бъде това положителен пример за разрешаване на конфликт. Полуката, която можем да извлечем е необходимостта да се постави на място на, друго, на другия. Всеки в един спор трябва да си, се опита да си представи какво мисли другия. Всеки трябва да може да се постави на мястото на своите опоненти. Това помага за компромиса и както знаем политиката е изкуството на компромиса. Ролята на Европейския съюз е много важна. Комисарят обясни. Гордеем се с това, което е, дадахме като е, принос. Благодаря. Председателката прекъсва. Господин Никълсън има думата за минута и половина. Благодаря госпожо председател. Аз също искам да приветствам е, комисаря, госпо, госпожата, госпожа комисаря. Надявам се, че ще ни посетите в качеството си на комисар, за да видите какво се е случило в е, Северна Ирландия. Този дебат дава възможност да подкрепи, да потвърди своята подкрепа за Северна Ирландия. Е, през последните десетилетия изминахме дълъг път е, в една страна, когато едно малцинство се опитва да хвърли страната отново в миналото. Ние искаме да подкрепим изграждането на ново общество. Благодаря на комисията, че тя под, продължава да подкрепя процеса в, север, в Северна Ирландия. Ето, един много важен сигнал беше между институционалната, между е, трансдисциплинарната група, създадена от господин Барозо. Е, тази група все още има да играе много ценна, много важна роля. Комисар Крето е, много се застъпва за действията на тази група. Преди много години Хората смятаха, че нещата в Северна Ирландия не могат да имат напредък, да отбележат напредък. Ораторът бе прекъснат. Госпожа... Давам думата на госпожа Харкин за една минута. Благодаря, госпожо председател. Аз също приветствам комисаря в парламента. Основната цел за създаването на Европейския съюз изначално е да се сложи край на всички войни и да намери начин да живеем заедно. За много хора, онези, които не си спомнят войната, това може да изглежда нещо много просто и дори не толкова адекватна цел, защото са свикнали да живеят в мир това е тяхното ежедневие и считат, че винаги ще съществува. Но мирът не е даден веднъж за винаги. Това е процес и това е валидно както в континентална Европа, така и в Северна Ирландия. Процесът в Северна Ирландия в самото си начало все още, въпреки че е стартиран, изисква много внимание за да може да стои стабилно на краката си. Европейския съюз е действал като честен посредниц и реализира програми, които бяха насочени към помирение и изграждане на едно общество за всички. Когато говорим за младите хора и децата, аз считам, че трябва да се постави по-голям акцент върху интегрирана система за образование, за да има добро взаимодействие между младите хора от ранна възраст. Това би било много важна положителна стъпка. Госпожа Андерсън от името на Обединената левица има думата. Преди три седмици съвместният първи министр Мартин Магинес информира парламента за ирландския мирен процес. След това председателя Шулц каза, че Европейския парламент е готов да помага. Както се казва в резолюцията, изпълнението на мирния процес е достигнала до на улица и насърчава всички страни в процеса да работят конструктивно, заедно с да се постигне трайно решение на конфликта и да се изпълни изцяло споразумението от разпети петък. Приветствам посещението на ръководителите от Юнионистката партия и за мен това е признак на готовността им за конструктивен диалог. Европейския съюз винаги е помагал на ирландския мирен процес чрез работната група на Баросо, финансирането за мир и и помощ от комисарите Вулф, Матис Хюбнер, Хан и сега госпожа Кречо. Благодаря на всички ви. Тази резолюция е резултат от активно сътрудничество между депутати от 6 политически групи в Европейския парламент. Духът на конструктивен диалог трябва да намери отражение в дейността и отношението на всички партии у дома и британското правителство. Е, помирението ще отнеме доста време, но аз съм убедена, че то ще дойде, когато разберем, че или ще загубим заедно, или ще спечелим заедно. Благодаря ви. Благодаря. Следващият оратор. Господин Тейлър, една минута. Благодаря, госпожо председател. Колеги, много хора извън е, Ирландия смятат, че нашите проблеми са преминали. Е, няма оръжие, Оповестене мир, но въпреки това има много какво да се случи в Ирландия преди да настъпи истински мир. Мирният процес винаги ще има необходимост от специално внимание, от непрекъснати усилия. Аз видях самият, от, като свидетел, колко все още е, напрежение има в обществото, което проистича от миналото, то тези дейности, им, като казвам такива дейности, имам предвид нерелигиозни и културни причини. Това са по-скоро действия на банди. Радвам се да подкрепя тази съвместна резолюция. Благодаря. А сега давам думата на господин Нотал за една минута. Госпожо комисаре, само дни след като западния свят чества 25 годишнината от падането на Берлинската стена, искам да подчертая, че в Белфаст стената все още стои, разделя общности. Може да имаме някаква форма на мирно, къде е просперитетът. 1,7 милиарда бяха осигурени на Обединеното кралство, докато Северна Ирландия трябваше да вземе заем от хазната на Обединеното кралство, за да се справи за следващата година. Аз искам да предложа вместо европейск вместо Обединеното кралство да внася средства в европейския бюджет, не може ли да ги предоставя за развитието на Северна Ирландия? Според мен, Обединеното кралство, Ирландската република, американците, Европейския съюз се провалиха да осигурят чрез финансиране траен мир и предстои да се свърши още много работа в това отношение. Благодаря ви. Бихте ли я приели, господин Натал? Въпрос по процедурата синя карта. Господин Брок, имате думата. Господин Нотал, не се ли срамувате вашата вътрешна политика а, вие всъщност използвате тази трибуна да за вътрешната си политика а, говорите за мирния процес, в който всъщност процес Европейският съюз играе много, много положителна роля. Мисля, че да използвате този мирен процес. А, просто не е честно да използвате мирния процес за вътрешна пропаганда. Въпросът е, че, както каза комисарят, 350 хиляди милиона евро ще бъдат от, отделени. Добре, но всъщност това е почти същата сума, която Обединеното кралство ще даде на Европейският на Европейския съюз. С удоволствие бихме излезли от Европейския съюз, защото това е корупирана организация. Ще бъдем по-свободни без Европейския съюз. Но мирният процес, добре, той върви напред, но економи, от економическа перспектива Северна Ирландия е в стагнация и ако спестим от вноските в Европейския съюз, може да подкрепим Северна Ирландия и повече. Благодаря. Следващият колега и господин Доц. Включете си микрофона. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, Европейският съюз отдавна е приятел на Северна Ирландия и много се радвам, че подкрепата ще продължи и през следващите месеци. На Северна Ирландия оценява тази подкрепа в процеса на изграждането на мирно и благоденстващо общество. Ние направихме огромни стъпки напред през последните месеци, стъпки към едно по-нормално мирно общество. Републиканците, които някога извършваха терористични актове, сега изпълняват, упражняват съвместно властта с юнионистите в законодателното събрание на една чисто мирна основа и има е, заплахи от е, екстремисти, но в този момент трябва да направим така, че мирът и демокрацията да победят. Нашата цел е да изградим мирна и благоденстваща Северна Ирландия, политическа стабилност, доброто функциониране на демократичните институции са задължителни, задължителна предпоставка. Всички проучвания показват, че има по-висока степен на подкрепа за идеята Северна Ирландия да остане част от Обединеното кралство. Тази подкрепа е, се основава на подкрепа и от двете страни в Северна Ирландия. Ние продължаваме разговорите, за, за да бъдат решени някои от нерешените проблеми. Юнионизмът изпълнява положителна функция. Моята партия иска да нормализира държавните структури, да рационализира взимането на решения и управлението в Северна Ирландия да бъде по-лесно. Благодаря. Има въпрос с синя карта. Приемате ли? 30 секунди имате за въпроса. Микрофонът не е включен. Госпожо председател, госпожо Доц, казахте, че сега в Северна Ирландия има нагласа обща нагласа страната да остане в Обединеното кралството. Ако обаче спечели господин Натъл и страната се отдели от Обединеното кралство, смятате ли, че ще се промени динамиката на ирландската общност? Заповядайте. Има проблем с микрофоните. Да, благодаря за този въпрос. Аз казах, че има подкрепа за оставането на Северна Ирландия в Обединеното кралство. Това се основава на независими проучвания, направени наскоро. Те показват, че повечето граждани Северна Ирландия виждат а, себе си като част от Обединеното кралство и като северноирландци, което е интересно. Аз не вярвам, че има никакво желание за ново обединение на Ирландия. Това, това може да стане само с демократичната воля на гражданите но няма е, индикации, че това ще стане. Председателката прекъсва. Благодаря за отговора. Господин Гонзалес Понс има думата за две минути. Благодаря, госпожо председател. Ние Приветстваме резолюцията относно процеса за мир в Северна Ирландия, който изглежда изпада в застой. Имаме моралния дълг да не забравяме обаче какво се е случило, защото това, което се случи в миналото е ужасно. Не можем да забравим, че много хора загубиха живота си. Много хора бяха убити в името на религии и по други съображения. Все още не са зараснали раните, Идеята беше да се постигне разбирателство, но ако забравим миналото, жертвите ще са тези, които ще платят цената за тероризма. Въпросът, който обсъждаме е за Северна Ирландия сега, но от Испания а, ние бихме искали да видим, а, че няма да се допусне безнаказаност, защото иначе жертвите ще платят два пъти тероризмът е, доведе до убийството на, на много е, хора. Необходимо е да се осигури компенсация на жертвите, виновните да бъдат наказани за всички престъпления, които са извършили. Трябва да се отнесем е, достойно към жертвите на тероризма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 Мисля, че трябва да уважим и ирландското решение, а това означава, че трябва да помислим за това, което каза и Индира Канде. Няма път към мира. Мирът е пътят. А пък мирът в Ирландия е дълъг и сложен процес. И това е, този процес е важен за Европа, за това трябва да помогнем на страната. Ако всички групи могат да бъдат обединени в страната, това е чудесно и трябва да имаме разбиране, че това е труден процес, дълъг процес, който има нужда от политическа подкрепа трябва да се казват истините. Те ще помогнат за помирението. Европа подкрепя Ирландия и финансово, добре, но това не облегчава пътя. Пътят е труден. <clears throat> да, се, да живеят хората в ежедневието си заедно, това е нещо, което трябва да се научи. Има и други проблематични процеси в Европа, например в страната на Баските е, и на други места, в други региони, а мирът е изключително важен в Европа. Трябва да искаме политическите групи да се померят в Ирландия. Само така Европа може да помогне. Благодаря. А следващият колега, господин Демаскер. Благодаря, госпожо председател. Искам Помним безсмислието на насилието. Знаем, че има стремеж към мирно решение. Тези принципи доведоха до мир в Северна Ирландия. В Фландрия ние се възхищаваме на коража на ирландците и британците, е, които постигнаха споразумението. Ние винаги сме се радвали на мира и знаем, че той не, не се постига лесно. Трябва да видим кои са пречките, кои са капаните. Успешният мирен процес може да послужи за добър пример за други части на Европа. Имам предвид особено мирния процес в страната на баските. Госпожа Бердер е следващият оратор. Минута и половина. Благодаря, госпожа председател. Добре дошла на комисаря. От 1997 споразумението, което беше сключено, от тогава бяха постигнати много неща. Имаме сега институции, в които участват представители на всички страни, участващи участвали в така наречените Траблс. В Северна Ирландия е пътят към мира. Бяха направени доста постъпки от гражданското общество за постигането на траен мис, мир при техните условия, но все още има оставащи неизяснени въпроси и те трябва да бъдат решени максимално скоро. Има напрежение между общностите, особено що се отнася до училищата и жилищното настаняване. Освен това има прояви на противообществено поведение и вандализъм. Програмата за мир продължава да играе важна роля за помирението между общностите. През следващите пет години Европейският съюз трябва да продължи да допринася за поставянето на здрави основи на траен мир и да се обърне внимание на економическото развитие. Благодаря на всички, които допринасят за тези програми. Помирението между общностите, създаването на възможности и на надежда ще допринесе за изграждането на едно общ, споделено общество за всички в Северна Ирландия. Благодаря, давам думата сега на Нирияда. Благодаря. Мирният процес е източник на надежда, особено за тези, които са въвлечени в конфликта. Въпреки, че има напредък, трябва да подкрепим процеса, има нерешени неща. Те трябва да бъдат основната цел на нашите усилия. Няма съмнение, че има малко разми... разбиране за важността на ирландската култура – това трябва да е в центъра на нашата култура. Жалко е, че Ричард Хас, че, че предложенията на Ричард Хас не бяха приети. Що се отнася до подкрепата на Европейския парламент, сигурна съм, че може всички заедно да изградим бъдеще за всички в Ирландия. Благодаря. А сега следващият колега, госпожа Еванс. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. През 2012 година Европейския съюз печели Нобелата награда за мир за приноса му към мира, напредъка и правата на човека и демократия в Европа. Тогава мнозина се под... започнаха да се подиграват, но аз знам, че Европейският съюз действително помогна. Независимо от много положителни стъпки през последните години, мирният процес в Северна Ирландия все още не е приключил. Бяха постигнати много добри резултати в прекратяването на насилието. Премахването на конфликт на причините за конфликта и изграждането на справедливо общество означа, изискват много усилия и отнемат време. Ето защо мирната програма на Европейски съюз е толкова ценна. Мисля, че ние в Европейския парламент трябва да покажем колективната си воля за траен мир и да предложим своята политическа подкрепа за постигането му. Благодаря. Госпожа Клун е следващата. Минута и половина. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Наистина, процесът в, ми, в мирният процес в Северна Ирландия се подкрепя от комисията. Аз самата видях резултатите с моите колеги. Видях каква добавена стойност се получава за общините. Особено говоря за подкрепата на млади хора, хората, които са били жертви на насилие независимост дали става дума за физическо насилие или друг вид насилие, хора, които са били осъдени в затвора с присъди. Има много-много положителни резултати, постигнати на място. Приветствам ги. Приветствам и укрепването на преговорите тази седмица в Белфаст. все още има какво да се прави. Нещата, преговорите в момента са в застой, но ние продължаваме да работим с британското правителство и с всички партии за постигане на задълбочено споразумение, което да е в полза от, на всички граждани в Северна Ирландия. Непрекъснатите усилия в тази посока трябва да преодолеят миналото. Само така може жертвите и, и, и, и хората, които живеят в момента с тях, да бъдат помирени. Има толкова много, което може да се спечели от съвместната работа и толкова може, което да се загуби, ако не работим заедно. Надявам се и се радвам, че всички може да работим и трябва да работим заедно за бъдещето на Ирландия. Благодаря и за подкрепата от страна на комисията. Благодаря. А сега господин Данс, минута и 30. Um, никога не съм смятал, никога не съм смятал, че тук ще чуя думите това е моята страна, а вашата страна. Госпожо председател, лейбаристските депутати са съгласни с проекта за резолюцията. Всички аспекти на споразумението от разпет и петък трябва да се изпълнят. За мен, е удоволствие, за мен беше удоволствие и че да работя за секретар на Лейбористската партия в Северна Ирландия. За да стигнем до мирния процес всички трябваше да положат огромни усилия, но усилията дадаха резултат. Основен елемент от успеха беше да се даде възможност на всички да участват в взимането на решения за тяхната общност израсна цяло ново поколение след споразумението от разпети петък. Ако това поколение не познава стрелбите, бомбените атентати, ние носим дълг това да продължи. Тук се спомена за безисходица. Това трябва да се промени. Трябва да направим всичко възможно на следващото поколение да разбере, че мирният процес е най-добрата альтернатива. Това изисква да седнеш на една маса с опонентите. Призовавам всички партии да се ангажират политически и емоционално, за да предадем на следващите поколения една мирна страна, която е най-прекрасната в света. Приемате ли въпрос с синя карта? Заповядайте. Използвам тази възможност да благодаря на колегата за изказването му. Бихте ли съгласили, че гражданите на Северна Ирландия са много благодарни за подкрепата на парламента? Никога не е била взимана страна в спора. И ето това е характерното. Да, прав сте. Господин Нутъл не е тук, но аз не бих бил убеден, че британското правителство ще изпрати тези средства. Може ли да кажа още нещо? Тук искам да отдам дължимото на Жак Делор и на Волф Матис, първият комисар, който положи усилия за мирния процес. Благодаря. Ще помоля депутатите да използват синята карта за задаване на въпрос, така че другата страна да, и да отговори. Всъщност нямаше въпрос. Ще отговорите ли, господин Данс? Госпожа Зинанска за една минута. Благодаря ви, госпожо председател, дами и господа. Въпреки, че беше подписано споразумението от разпети петък, има спорадични протести или актове на насилие. Затова рестартирането на мирния процес в Северна Ирландия трябва да цели разрешаването на конфликта максимално скоро, за да се сложи край на насилието. И цяло подкрепям предложената резолюция, Обедена съм, че мирният процес ще се осъществи без насилие. насилие. Това ще допринесе не само за економическото и социално развитие на Северна Ирландия, но и ще допринесе за едно безопасно и благоденстващо бъдеще за гражданите на тази страна. Благодаря. Давам думата на господин Писола. Искам да кажа, че са постигнати две важни споразумения. Един от тях е споразумението, едно от тях е споразумението Дейтен. Е, има прилики, но те осигуриха независимост на част от територията. Споразумението от Дейтън не доведе до създаването на функционираща държава. Е, в Харватска имаше сериозни промени. Мирната интеграция на този район доведе до това, че две трети от сръбското население остана да живее в този район. И, и тук е, става дума за необходимостта от е, споразумение, от което ще спечелят всички страни. Господин Тарабела има думата. Аз участвам в този дебат, тъй като днес, когато говорим за религиозни общности, които не се понасят една друга, това прави впечатление. Но Лондон, Дери и Белфаст бяха в такъв спор. Аз приветствам това, което се прави в момента, този мирен успех. Има успехи, но има едно мълцинство, което иска да продължи конфликта. Затова трябва да подкрепим тази резолюция, както и този дълъг и труден процес. В заключение искам да кажа, че мирът никога не е окончателен и когато се постига напреда, който трябва да приветстваме, не е приемливо да се допуска да има такъв конфликт толкова близо до нас, в нашите съседи. Затова комисията трябва да продължи своите усилия. Приветстваме тази готовност. Благодаря. Благодаря ви. С това приключихме списъка на желаящите да се изкажат. Сега преминаваме към спонтанните изказвания и давам думата първо на госпожа Магинес. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар. Вие подчертахте важната роля на Европейския съюз. Благодаря на колегите, които не са от Ирландия и въпреки това участваха в дебата. Това е, беше деба, дебат за е, хо, живота на хората. Искам да подчертая следното. Говорихме за застой, не говорим за крах на е, процеса. Това е наистина момент на застой и има политически отговорност от партиите в Северна Ирландия в, и, в, и на партиите в, Британия, в Великобритания да ни изведат от, този, от тази задънена улица. Аз като дете непрекъснато слушах от тогава за ужасни зверства, ужасни, ужасни истории. Моите деца не знаят такива истории и аз съм много благодарна, че те не знаят за такива истории и никога не бих искала те да научат за такива истории. Благодаря. А сега госпожа Билбао има дума. Благодаря, госпожо председател. Искам и аз да подкрепя резолюцията мирът, достоинството и на всички са много важни. Оценявам положително участието на Европа в този процес, тъй като това съответства на ценностите на Европейския съюз. Не, не можем да допуснем нестабилност в Европейския съюз. Тук имаме възможност да си сътрудничим, за да решим един проблем. Ето защо ръководителят на баското правителство поработи така, че тази резолюция да бъде полезна за нас. Призовавам европейските институции да проявят същият интерес и ангажираност, както и към Северна Ирландия. Ние имаме нужда от вас и в страната на баските. Благодаря, госпожа председател. Считам, че това е много важна проекторезолюция. Съдържа изключително важни а, аспекти, които са заложени в споразумението, което трябва да бъде цяло изпълнено, но все още не е. Искам да благодаря на комисаря Крето за това, което каза. Искам да благодаря и за това, което каза в Комисията по регионално развитие и заявената готовност да се подкрепи в бъдеще мирния процес. Това е изключително важно. Разрешаването на, конфликтите на европейска територия е изключително важен въпрос. Резолюцията се подкрепя от большинството от политическите групи и излага фактите такива каквито са представените в този парламент партии искат да се разрешат оставащите проблеми. Надявам се, че ще се окаже подкрепа и на Испания за разрешаването на конфликта в страната на баските. Благодаря. Господин Етрич има думата. Thank you. Благодаря. Искам да се обърна с благодарност към всички страни, които показаха зрялост и които показаха кораж за да прекратят този конфликт. Благодаря и се възхищавам на техния кораж. Искам да кажа, наистина, нещата вървят добре, но в крайна сметка е, хората трябва да знаят какво се е случило, нищо друго. Апелирам към това. Искам справедливост за хората, чието, чието роднини бяха, бяха убити в, в, една бомбарди... в една експлозия. Всички хора, всички добри хора в Ирландия, а, нека нека се обърнат към мен и нека разкрием за не, истината за експлозията 21. Благодаря ви. Бог да е с вас. Благодаря ви. Е, Благодаря, госпожа Доц. Няма възможност сега да задавате въпрос с синя карта в процедурата е, по привлича вниманието на председателя, а и вече се изказахте един път. И последният оратор е господин Яковчич. Диалогът няма альтернатива. Диалогът няма альтернатива, както и мирът. Различията са сила, но и силата на толерантността е израз, който беше използван в района, от който съм аз. Там знаете, че се води вода, има и религиозни е, нетърпимости. Но хората в Северна Ирландия са храбри, а и Европейския съюз помогна много. Това е и целта на тази резолюция да отдаде дължимото на коража на унези, които се борят за толерантност, за мир и за мирния процес в Северна Ирландия. Ето защо аз подкрепям тази резолюция. Благодаря. Искам да ви информирам, колеги, че имаме едно предложение за резолюция. И сега искам да дам думата на комисаря. Ние бяхме с председатели. Сега тя комисар. Заповядайте. Благодаря. Аз искам да благодаря за направените коментари, както и да благодаря на Европейския парламент за предоставената ми възможност да се изкажа от името на Европейската комисия в този толкова важен дебат. Както мнозина от вас подчертахте, програмата за мир на Европейския съюз е изключително важна, тя е уникална в европейските структурни фондове. И аз съм съгласна с всички вас, че консолидирането на мира и на помирението означава и насърчаване на растежа и създаването на работни места. Именно това правим чрез програмите, за да създадем добри възможности, най-вече за младото поколение, тъй като е необходимо да се стабилизира економиката и да се допринесе за нейното съживяване. Мнозина от вас заявиха, че е много болезнено че все още има разединени общности в Белфаст и то сега, когато отбелязахме 25 годишнината от падането на Берлинската стена. Европейският проект показа през последните 60 години, че хората, народите, могат да се обединяват независимо от границите. Затова считаме, че лидерите на Северна Ирландия и правителствата на Ирландия и на Обединеното кралство могат да разчитат на пълната подкрепа на Европейската комисия и лично на моята подкрепа за разрешаването на оставащите проблеми и за, реализирането на, за постигането на траен мир и благоденствие. Възнамерявам да посетя региона в скоро време. Това е мой личен приоритет, както и приоритет на новата Европейска комисия. Аз няма да се спирам на проблема с страната на баските, който беше повдигнат от някои от ораторите. Сега ще мина на моя език, който е по-близък до испанския. Европейската комисия действа по искане на две правителства на Обединеното кралство на Северна Ирландия. Е, не е такъв случай, когато говорим за проблема с страната на баските. Европейската комисия беше фасилитатор. Тя улесняваше мира, към който се стремяха двете страни. Искам да подчертая още нещо. Комисията допринесе за модернизиране на баската економика чрез кохезионната политика. В областта на иновациите, на реиндустриализацията, вие знаете добре, че град Билбао е град, който беше е, изграден и модернизиран почти на 100% с средства на Европейския съюз и предоставя е, добри работни места. Трябва да се обърнете с официално искане към съвета, тъй като той е този, който взема решението. Без препоръка на съвета, комисията не може да създаде специална работна група на английски. Благодаря ви. Това е първото ми изказване в пленарна зала. За мен е малко странно, че сега от съм от другата страна на залата искам да ви благодаря за подкрепата. Благодаря, госпожо комисар. Благодаря ви за вашата работа и ви желая всичко най-добро в новото ви качество. Има проекторезолюция, която е подписана от 6 политически групи. С това приключваме разискването по този въпрос. Гласуването ще бъде утре. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред – Изявление на заместник председатели на комисията, върховен представител на Съюза по въпрос